Good morning, everyone. Добро утро. Добре дошли на заседанието на Комисията по економически и парични въпроси. Най-напред ще приемем дневният ред. Няма възражение, затова минаваме към следващата точка от дневния ред. А това е одобрение на протокола от заседанието на 20 26 февруари. Няма възражение, протоколът е одобрен. Следващата точка от дневния ред е съобщение на председателя. Доклада на Манчини за гласуване ще се гласува на 16, гласуване на 16 януари. Този доклад е, е подготвен е, от е, Генерална дирекция за законодателство, съгласно съответното член на правилника. На 8 април доклада е преведен на английски, на 10 април преведен на останалите езици. Ако няма възражение, ще бъде представен за одобрение. Смятаме, че е, е, документът е одобрен, ако няма възражение от политическа група или най-малко 30 члена не възразят. Решение коригиране на пакетът от две мерки съгласно решението на съвета за економическо и бюджетно наблюдение. Докладът на госпожа Ферера. Позицията бе приета в, в пленарна зала на 2, на 12 март тази година. Съгласно 249 член от договора за функциониране на Европейския съюз, ако съветът приеме позицията на парламента на първо четене, съответният законодателен акт ще бъде изменен съответно на позицията на Европейският парламент. Текстът ще бъде редактиран от лингвисти, заедно с докладчиците и секретарята. Съгласно правило 216 от правилника на парламента, текстът е раздаден на членовете. Това ще бъде обявено при откриването на априлската пленарна сесия и накрая срещата на триалозите беше постигнато споразумение на техническо ниво по фискалис. Това се отнася до а, хоризонталните мерки по отношение на многогодишната финансова рамка. Текстът е раздаден на докладчиците в Сянка и ще бъде обсъден на 23 април. И с това минаваме към следващата точка от дневния ред. Повторно консултиране с комисия съгласно 70 член от правилника на дейността на 20 март 2013 година бе постигнат компромис по отношение на изискването за капиталната капиталовата адекватност, съгласно предложението на комисаря Барние. The political agreement was reached 20 months after е, това става 12 месеца след публикуването на предложението на комисията през 2011 година. Отбранието е през 20, на 27 март. Писмото е раздадено на всички членове на комисията, заедно с проекто консолидирания текст. Е, значи сега става дума за консултиране на комисията, съгласно член 70 от правилника. Давам думата на докладчика. Господин Карас, имате думата. Благодаря, господин председател. Взех предвид писмото, така че можем да гласуваме. Благодаря, господин Каракс. Сега нека гласуваме с вдигане на ръка, като, с което да потвърдим решението на комисията, текста да бъде внесен в пленарна зала. За, против, въздържали се съгласуваният текст ще бъде внесен за гласуване на априлската сесия на парламент. Мисля, че трябва да изчакаме няколко минути, защото по програма е предвидено да гласуваме от 9.30 нататък. Нека изчакаме малко да дадем възможност на онези, които още не са тук, да дойдат за началото на гласуването. So good morning again. We move on to the next site. И така, минаваме към следващата точка от дневния ред. Гласуване на доклада на господин Санчес Преседо, годишен доклад относно политиката в областта на конкуренцията. Най-напред ще проверим гласуването с картите. Моля, гласувайте с картите. Начало на гласуването. Още един има да гласува. Прекратете гласуването. Благодаря. Така че сега направо минаваме към гласуването. Още един път. Гласувайте, ако обичате. Прекратете гласуването. И така. Започваме с компромис Е. Моля, отбележете, че той не обхваща 33-то изменение, по което ще гласуваме отделно. По параграф 3 гласуваме разделно по първата част за, против, въздържали се, приема се по втората част. За, против. А, мисля, че трябва да проверим. Гласувайте, ако обичате. Прекратете гласуването. Приема се. Сега четвъртия абзац. ще повторим. Ще вземем предвид и гласът на представителят на ЕКАРЕ. Гласуваме по втори път, по второто, втората част, по параграф 3А. Още трима души трябва да гласуват, още двама. Прекратете гласуването. И прибавяме и гласът на, представителят на европейските консерватори и реформатори. Отхвърля се сега по четвъртия взад За, против, въздържали се, приема се по втората част. За, против, въздържали се, приема се. 4А за, против, въздържали се, приема се. По втората част, за, за, против, въздържали се, отхвърля се. Тридесет и трето изменение за, По 33-то изменение гласуваме отделно за, против, въздържали се, отхвърля се 33-то изменение. Тридесет четвърто изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 35 за, против, въздържали се, отхвърля се. 43-то за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис F. Моля, забележете, че той че той не обхваща 52-ро изменение, което ще гласуваме отделно. И сега разделно гласуване по 9 ти абзац за, против, въздържали се, приема се. Десети по първата част, за, против, въздържали се, приема се. По втората част, за, против, въздържали се, приема се. По третата част, за, против, въздържали се, приема се. Сега компромис F с измененията за, Извинява се председателят. Гласуваме по компромис F за, против, въздържали се, приема се. 50-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 52 за, против, въздържали се, отхвърля се. проверка по 52-ро изменение. Гласувайте, моля. Екаре гласува против. Приема се с 16 гласа за, 14 против. Вие сте за ли? Но това не променя нещата. 17 за, 14 против. 54-то изменение за. Против, въздържали се. Приема се. Проверяваме по 54-то изменение с електронно гласуване. Ще вземем предвид двата гласа на екаре за и другия против. Прекратете гласуването. 16 за, 16 против, отхвърля се. Компромис Г. Разделно гласуваме 12 абзац. За, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. Сега компромис Г като цяло с измененията за, против, въздържали се, приема се. 69-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Х, Хаш, на две части гласуваме в 14 абзац. Е по първата част е приета, по втората част за, против, въздържали се, приета. По третата част за, против, въздържали се, приета. 14б за, против, въздържали се, приема се. 14c по първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част на 14c за, против, въздържали се, приема се. 15а по първата част за, против, въздържали се, приема се. По втората част за, против, въздържали се, приема се. Сега а, по целия компромис за, против, въздържали се, приема се. Компромис и е, на две части а, за, против, въздържали се, приема се. По втората част на, на 20 абзац за, против, въздържали се, отхвърля се за целият компромис и за, против, въздържали се, приема се с измененията. Компромис и А. За, против, въздържали се, приема се. 89-то изменение. За, против, въздържали се, ще проверим. Гласуваме по изменение 89. Още един трябва да гласува. Прекратете гласуването. 19 за, 11 против. Приема се. Компромис и Б. Компромис и Б за, против, въздържали се, приема се. Поправка 92. За, против, въздържали се, отхвърля се. Поправка 93. Да, за, против, въздържали се, приема се. Извинете, 93. 14 за, 19 против. Отхвърля се. Преминаваме към поправка 94. За, против, въздържали се, приема се. Компромис и С. За. 94. Още веднъж проверка. Така ли? Проверяваме. 94 за, против. Още двама души трябва да гласуват. Така ли? Край на гласуването. 17 за, 30 17 против, 30 за. Приема се 94. Компромис и С. За, против, въздържали се, приема се. Поправка 104. За, против, въздържали се, отхвърля се. 105. За, против, въздържали се, ще проверим още веднъж гласуването по 105. Осемнайсет за, 15 против. Приема се. Поправка 106. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис, йод, латинско. Разделно гласуване по 24-я параграф. Първа част за против, въздържали се, приема се. Втора част за против, въздържали се, приема се. Компромис ЙОП. За против, въздържали се, приема се. 22 за против, въздържали се, отхвърля се. комисията Тран за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис К за, против, въздържали се, приема се. Компромис Л за, против, въздържали се, приема се. Комисия по заедостта за, против, въздържали се, Отхвърля се. Комисия по заедостта 10 за, против, въздържали се. Ще гласуваме още веднъж по Комисия по заедостта номер 10. Още веднъж гласувайте, моля. Край на гласуването. 16 за, 16 против, отхвърля се. Комисия по заедостта 17 за, против,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 Компромис Д за, против, въздържали се, приема се. И така, сега гласуваме за целия текст. Не, по, още веднъж електронно гласуване. Още един трябва да гласувам. Край на гласуването 32 за, един против и един въздържал се, така че текстът се приема. Поздравление за докладчика господин Санчес. И така преминаваме към следващото гласуване. Проект, рез, проекто резолюция а, на Шарен Боус Приключване с изготвяне на таблицата за процедурите по макроекономически дисбаланси. Параграф 1 за против, въздържали се, приема се. Параграф 2 за против, въздържали се, приема се. Параграф 2а за против, въздържали се. 2а за против, въздържали се, приема се. Параграф 3 за против, въздържали се, приема се. Параграф 3а Поправка втора. За. Против. Въздържали се. Приема се. Поправка втора. Ще гласуваме електронно. 16 за, 16 против, 2 въздържали се, т.е. отхвърля се. И така гласуваме по целия текст. За, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 4. За, против, въздържали се, приема се. Параграф 5. За, против, въздържали се, приема се. Параграф или поправка 3 за, против, въздържали се, ще проверим още веднъж електронно. Поправка 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Още два гласа против се добавиха, така че 16 за, 8 против. гласуваме първоначалния текст. За, против, въздържали се, значи се приема първоначалния текст. Още веднъж ще го проверим. Край на гласуването. Още двама за. 19 за, 13 против. Приема се. Поправка четвърта. За. Против въздържали се, приема се. Параграф 6б за, против, въздържали се, приема се. Параграф или по-скоро поправка 8 за, против, въздържали се, приема се. Поправка 8 ще гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването 18 за, 14 против. Приема се. Поправка 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. Поправка 6 за, против, въздържали се, отхвърля се. Поправка 7 за, против, въздържали се, Отхвърля се. Параграф 7. За. Против. Въздържали се. Приема се. Текстовете от преамбюла. А. За. Против. Въздържали се. Приема се. Б. За. Против. Въздържали се. Приема се. С. За. Против. Въздържали се. Приема се. Д. За. Против. Въздържали се въздържали се, приема се. Едно за, против, въздържали се, приема се. Две. Анблок ли да ги гласуваме? Възражение има ли? Не, няма. Така че гласуваме от 1 до 6 анблок за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме за целия текст. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Още двама за. Край на гласуването. 23 за. 0 против, 11 въздържали се, така че поздравления за госпожа председателя. А, и така, приключваме с гласуването. Преминаваме към следващата точка от дневния ред, а именно седма точка. а именно а, проекто доклада за по-добро сътрудничество в областта, в областта на данъка на финансовите сделки. Госпожа Подимата, заповядайте. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Днес ще обсъдим проекто доклада на парламента и комисиите и, и а, коригираното предложение на комисията за поправки в а, процедурата за финансовите, данъка върху финансовите сделки. Позволете първо да благодаря на докладчетите в Сянка и на техните сътрудници за а, ползотворното сътрудничество. Като поглеждам към колегите, които участваха вече в дебата, виждам, че няма нужда да го повтаряме, защото ние го водим от доста време. Става дума за въвеждането на данъка върху финансовите сделки, въпрос, който сме обсъждали многократно. Всички ние сме изказвали своите позиции многократно по тези проблеми. И така, като по-съществени бележки в началото искам да спомена, че 11 държави членки поискаха с писмо до Европейската комисия предложението след неговите поправки да бъде максимално близко до първоначалното, т.е. по отношение на приложното си поле първо и второ да се от изброят съответните мерки, които трябва да бъдат взети, за да не се допусне прехвърляне на средства. Така че, мисля, че докладчиците са напълно съгласни с така посочените цели. Нашия доклад ще се опита да направи необходимото, за да бъдат постигнати те. Позволете още веднъж да подчертая един много важен елемент в промененото, измененото предложение на комисията. А именно, тук се добавя още едно предложение, а именно въвеждането на принципа на а, издаването като последна а, възможност за данъка върху финансовите инструменти. Като цяло а, тогава, когато става за, дума за финансови инструменти, които а, са издадени в държава членка това ще бъде една а, много а, важна инициатива, за да се избегне прехвърлянето на средства. Освен това, а, нека да кажем, че предложението за м, данък върху финансовите сделки е първо предложение в а, тази сфера, което е обвързано с по-добро сътрудничество а, по данъчни въпроси. А, така такива идеи намират все по-голяма подкрепа и са обвързани с бъдещето на еврозоната. И така, с поглед към един втори доклад трябва да се засили рамката, в която се въвежда този данък, да се избегнат празноти, така че да не се дава възможност за неплащане или избягване на данъци и да се улесни по-ефективното прилагане на данъка в 11-те държави, които ще го възприемат на първия етап. Поне по, що се отнася до нашите основни предложения, в коригираното предложение не се въвежда принципа на собствеността, нещо, което фигурираше в първоначалния ни доклад. Това е принцип, който се базира на резултата, положителния резултат, който Обединеното кралство регистрира вследствие въвеждане гербовия налог. Това не означава, че ще се, ще се налогат ще се налагат законови промени, за да се наложи този принцип. В всички държави не съществуват необходимите административни инструменти за прилагането на този принцип. Но държавите членки, които реално искат да участват в а, прилагането на данъка на финансовите сделки, според мен трябва да направят необходимото, за да може този принцип да бъде введен. Принципът на собственост не бива да се разглежда като тежест, а по-скоро като основен елемент за а, непозволяване на избягването и на плащане на данъци. Освен това, искаме да кажем и няколко думи по, по въпроса за принципа на издаването. Според комисията той трябва да бъде приветстван и той се приветства от комисията но се отваря една вратичка, която може да не е в полза на въвеждането на данъка. Тази вратичка ще засегне различни финансови продукти на всички пазари и ще създаде стимули за прехвърляне на търговия от пазарите, на които има повече прозрачност, към такива, където няма, няма такава. Това би трябвало да обхваща едно широко приложно поле, включително и, при, и принципа на собственост върху деривати. Що се отнася до принципа за принципа за мястото на на прилагането на принципа трябва да кажем, че а, той трябва да обхваща районите, в които, за които ставаше дума. А що се отнася до механизма на събираемост, мисля, че вече подчертах, че това е основното за, основната гаранция за успеха на въвеждането на този данък. Първо, трябва да използваме напълно всички възможности на действащото законодателство в Европейския съюз. Трябва да подчертаем, че държавите членки, дори и тези, които не участват в този механизъм, имат задължение за административно сътрудничество. Това е по смисъла на директива 1116 и те, тук е формулирано сътрудничеството, необходимостта на сътрудничеството по данъчни въпроси, събиране на такси и налози. Това е според директива 24 от 2010. Трети страни също трябва да подпомогнат събирането на този данък. Комисията трябва да излезе с дефиниция за тези дейности и да актуализира определенията за избягване и наплащане на данъци съответно. Комисията по въвеждане на данъка върху финансовите сделки трябва системно да покаже по какъв начин най-добре да се използват възможностите на регламента за финансовите услуги и данъчните правила, които са създадени от организации като ОИСР и Съвета на Европа. Делегираните актове за отчетност и докладване – и изпълнителните актове за единните методи за събира, събиране на данъци са абсолютно задължителни. Така че, скъпи колеги, това са основните моменти в нашият проект доклад. Очаквам с нетърпение да чуя вашите бележки и предложения и се надявам, че ще продължим да работим в тясно сътрудничество. Особено това въжи за докладчиците в сянката, и като документа наистина е много важен. Нека да ви напомня, че а, срокът за представяне на а, а, поправки е 23 април. С това ви благодаря за вниманието. Благодаря много на госпожа Подимата. Благодаря ви, че се вмествате в сроковете. А сега Давам думата на господин Карас от НП. Много благодаря, господин председател, скъпи колеги. Благодаря на докладчицата. Ясно е, че формираме добър екип. Докладът, който току-що ни бе представен, поставя солидни основи за бъдеща работа, както и за това да постигнем мнозинство в парламента. Аз имам няколко бележки, пет по-точно. Първо, Нека да е, изясним, че засиленото сътрудничество на 11-те държави членки трябва да преследва целта, в крайна сметка всички останали държави да се присъединят към тях, за да може ДФС да бъде в крайна сметка повсеместна. Повсеместна такса, повсеместен данък върху финансовите сделки. Именно такава е и целта на предложението на комисията, въпреки че някои елементи от това предложение трябва да бъдат заздравени, по-ясно изразени. Данъкът за финансовите сделки за мнозина представлява и политически въпрос, а не само данъчен такъв. За някои това е само данъчно явление, но да не забравяме, че то има и политическо измерение. Има някои финансови сделки, които трябва да бъдат облагани с по-висока ставка от други. Ето за това трябва внимателно да следим и да контролираме стрикното изпълнение на това изискване в държавите членки. Нормативата трябва да бъде съответно много ясно разписана, за да може при спекулативните финансови изделки данъчната ставка наистина да бъде възможно най-висока. Това първо. Второ, финансовите сделки, които ще бъдат облагани с този данък, всъщност ще имат принос към бюджета, защото постъпленията ще бъдат вливани в бюджета. Аз самият съм против това данъкът в крайна сметка да бъде приспадан от националните вноски в европейския бюджет. Това не е правомерно, според мен. С този нов данък, според мен, ако постъпим по горе описания начин, в крайна сметка ще имаме по-малко постъпления. Това, разбира се, не винаги е лесно, особено в началото. Няма да бъде лесно, тъй като само 11 ще бъдат държавите членки. Пак повтарям, според мен постъпленията от този нов данък трябва да бъдат вливани директно в европейския бюджет, а да не бъдат приспадани от националните вноски на държавите членки. И това го подчертавам толкова дебело, защото в момента съветът предлага ставки, много ниски ставки. Разбира се, могат да бъдат допуснати някои изключения. Вече сме обсъждали случая с ликвидността на банките и определено сме се произнесли и даже гласували за повече ликвидност на банките. И това следва да бъде застъпено и в Базел 3. В тази директива казахме вече, че банките имат нужда от повече ликвидност. Хубаво. И като законодатели ние трябва да бъдем съответно верни, предани към това, което сме разписали вече като законодателство и да предвидим изключения. Имам предвид Италия и Франция, защото в тяхното законодателство има вече такива предвидени ограничения и ние трябва да сме последователни. Освен това, данъчната ставка трябва да бъде еднородна. В някои държави няма недоволство, тъй като се смята, че това им предоставя повече поле за действие. Тук обаче трябва да внимаваме, защото това поле за действие, за допълнително действие, може лесно да се превърне в опорочаване, в изкривяване на конкуренцията. Затова пак повтарям, че данъчната ставка трябва да бъде еднородна. Освен това, тази данъчна ставка, пак повтарям, трябва да бъде ефикасен, не само еднороден, а и ефикасен финансов инструмент, за да може в крайна сметка да има смисъл от всичко това, да повишим ефикасността спрямо положението в момента. И в този смисъл ще бъдат някои от моите изменения. Благодаря. Благодаря на господин Отмар. Господин Тремоса от името на АЛДЕ. Благодаря, господин председател. Най-напред благодарности на докладчицата за добре свършената работа. И така, водим дебат. Това не е първият дебат, отдавна вече го обсъждаме и за моята група това не е чудно, защото това е изключително важен за нас въпрос. Имаме, разбира се, и различни мнения, следователно дебатът ще бъде интересен, спорен. Аз самият лично поддържам е, позиция, че трябва да уважим държавите членки, които са решили да въведат тази е, ставка. Това е либерално от наша страна. Зачитаме желанието на държавите членки, които искат да вървят в тази посока. Хубаво, но ако погледнем сега малко по-внимателно по, на подробностите, които ще коментирам малко по-късно, бихме видели следното. Ще градирам нещата по приоритети. На първо място, нека да погледнем е, бюджета и да си дадем сметка, че нашия парламент всъщност не е обичаен парламент, тъй като нямаме данъчни правомощия. Ако парламентът си има собствени приходоисточници, тогава нещата биха били различни, така че аз в този смисъл съм за изразената идея данъчните постъпления да бъдат вливани направо в европейския бюджет. Съгласен съм и с казаното от Отмар Карас, в смисъл, че тези пари, тези нови, свежи пари от постъпленията от този нов данък трябва да постъпват в европейския бюджет, а да не бъдат отчислявани от националните вноски. Тук съм за и смятам, че това ще представлява свежо попълнение. Това е моето лично мнение, пак повтарям, не е мнението на либералите. Моето би било това. Сега, има някои граници обаче, които не бих искал да прекрачим. За либералите либерализацията и интервенцията философски са противопоставени и затова ние сме против въвеждането на нови данъци. И моето лично мнение в този смисъл, надявам и се и че групата ще ме подкрепи, да внимаваме това да не се отрази зле на финансовите пазари и на пенсионното осигуряване пазарите са различни и аз в този смисъл бих бил за асиметрично отношение към тези пазари. Не бих искал да има липса на ликвидност на пазарите в резултат на въвеждането на тази нова данъчна мярка и не само на пазарите, а и в, на пазара на пенсионното осигуряване. Това би било наистина опасно. След това съгласен съм с докладчицата по изменение 6, където тя казва да, ние целим тази данъчна ставка да бъде динамична. Това е така, защото всички знаем, че финансовият е, сектор е определено склонен към нововведенията. Има голям новаторски потенциал, затова аз би бих съгласен с това изменение. Малко обаче съм притеснен от изменение 7 много някои всъщност държави членки, пише тук, могат да поискат по-висока данъчна ставка. Аз тук не бих е, се съгласил и по-скоро бих защитил позицията на представителя на НП, където, който казва, че е, не е много мъдро да имаме различни ставки между различните държави членки, особено когато се стремим към хармонизирано данъчно облагане. Нека да си спомним за подоходното облагане, което искахме да възлиза на 1%. Когато казахме, че ще облагаме подоходно, всъщност се оправдахме с това, че няма да е кой знае колко голяма цифра, защото става дума за 1%. Сега тук обаче става дума за 40, ако не и повече процента. Не знам как бихме могли да се оправдаем. Държавите членки могат да увеличават ставката, но това рискува да се превърне в търсене, в дъмпинг в обратна посока, нагоре, а не надолу. 16-то изменение, например, когато говорим за смяна на собствеността, тук трябва малко повече да поработя преди да се произнеса. Така че до тук приключвам. Благодаря на докладчицата за свършна работа и ще работим по измененията. Благодаря. Uh, Благодаря. на господин Бесет от името на Зелените, който е докладчик в Сянка. Благодаря, господин председател. Аз принадлежа към едно политическо семейство, което от 20-25 години, не мога да преборя точно колко, се бори за въвеждане на такъв вид данък в световният финансов пейзаж. И затова с голямо удовлетворение подкрепяме тази първа крачка в тази насока. Тоест, преминаваме от думи към дела. За нас е напълно очевидно, че парламентът трябва да заеме абсолютно положителна позиция по отношение на предложението на комисията и измененията, които госпожа докладчика предлага. Не само положителна, ентусиазирана подкрепа трябва да дадем на това предложение. Защото значението на ДФС в сегашният климат, в сегашните условията на сегашната криза е много голямо. Трябва следователно да изпратим едно положително мнение. Не трябва да помагаме на евроскептиците. На Европа са необходими допълнителни приходоисточници, особено като се има предвид политиката на все по-нататъчно затягане на коланите – Именно за това Европа сега трябва да а, направи нещо, да действа. И именно за този данък върху финансовите сделки Европа показва, че може да върви напред, че не е необходимо а, при решаване на фискални проблеми винаги да действа с единодушие. А, да, разбира се, има още какво да се прави, а, какво да се поправя в хипертрофираната световна финансова система има скрити съкровища, които биха могли да бъдат използвани за необходимите инвестиции в економическият преход и особено в отношение, по отношение на енергетиката и економиката. Именно за това могат да се използват средствата от данъка върху финансовите средства. Това е нашата първа крачка в осигуряване на собствени бюджетни приходоисточници и а, а, разбира се, а, в никакъв случай, а, а, както каза колегата от НЕП, а, не трябва да изоставяме вноските на държавите. Този данък ще бъде нещо допълнително към тези приходи. Напълно сме съгласни с госпожа Подимата, докладчика, ще подкрепим нейните изменения и особено онези, които са в полза на по-доброто събиране на средствата от този данък, за да може а, а, този данък да обхване а, всички финансови инструменти. Но, наред с това, има нещо, което ни тревожи във връзка с а, разговорите за измененията. Боим се да не би дали ще може а, този данък върху финансовите сделки да отговори на първоначалният замисъл да помогне на страните от Южна Европа да се развият по-бързо, да им помогне да преодолеят последиците от економическата криза и а, да се използва също така за защитата на нашите общи достояния, а, почвите, водите, а, въздуха и тяхната чистота. А, благодаря. И сега господин а, Гозес. Благодаря, господин председател. В, в този въпрос за ДФС има, има две страни. От една страна мечтите, сънищата и суровата действителност. А, сънищата, мечтите за това, което току-що бе описано от Жан Пол. И това, разбира се, е много интересно и така много насърча, нас, насърчаващо. Но а, тук става дума за нещо конкретно, един данък и неговото прилагане – е, и тук ще се сблъскаме с не една изненада. Принципа е облагане на всички финансови, финансови сделки с един нисък процент от данък. Аз съм за това и гласувах в подкрепа на докладите на госпожа Подимада без всякакво колебание. Но днес ние трябва да видим конкретно как ще действа този данък. И е, нека споменем е, работата на Finance Watch, и чиято, качеството на чиято работа аз ценя високо. И когато е, разгледаме детайлите, установяваме, че когато става дума за приложеното поле, е, в някои, някои финансови организации, които плащат е, данъци, но нямат е, клиенти така както ги имат други, и този данък в такъв случай може да измучи целите приходи на една банка. Печалбата й. Мога да ви дам и примери, ако искате. А, значи, като оставим на страна общия принцип, който подкрепям, като оставим на страна целите, които също подкрепям, трябва да се гледаме по-внимателно в цифрите, защото когато се направи сметката, а, виждаме за какво точно става дума. Това значи, че ще издърж, отдържаме много по-големи суми, отколкото предварително, първоначално ни каза комисията. това са значителни суми и в рамките на Европейския съюз. това ще доведе до изнасене на много финансови организации, на банки извън Европа. Защото те няма да могат да функционират при тези условия. Затова като се придържаме към принципите, по които сме се съгласили, но необходимо е също така да обърнем внимание на комисията, че трябва по-внимателно да се анализират последиците от това, което се предлага. Последици, които могат да бъдат твърде болезнени за някои. Включително и когато става дума за данъчните приходи. Защото в противен случай ДФС няма да ни донесе нищо, нито стотинка. Значи в някои случаи, в някои конкретни случаи, а, а, трябва да видим каква ще е данъчната основа, за която става дума. А, в никакъв случай а, не поставям под въпрос принципа на данък върху финансовите сделки. А, както знаем, а, дяволът се крие в, а, подробностите и трябва да видим сега точно какви са тези подробности. Благодаря. И сега господин Гиголд. Преди всичко бих искал да кажа, съгласен съм. Наистина, дяволът се крие в подробностите и подробностите са важни. От това зависи дали този данък ще се докаже или, както и други подобни ще бъде включен в списъла на а, провалите, които обаче са движени от добри намерения. Ако не направим нещата както трябва, идеята ще загине. Тук става дума за глобален световен а, данък, защото а, това е данък, който цели да предотврати спекулациите в световно ниво. Ако решим да въведем този данък, изключително важно е да го направим както трябва. Тоест, данъчната основа трябва да бъде широка, да не се позволи избягването или неплащането му и а, трябва да се учим от миналото и да добавим нещо към предложенията на комисията, а именно мерки за предотвратяване на избягването на плащането на този данък. Ако не ги въведем, и това е шведският опит, ние просто ще унищожим този, този данък, а, а това ще бъде огромна грешка защото в крайна сметка по този начин ще се избегне въвеждането на данък в световен план. А това ще стане, ако в инициативата се включат повече държави, а те ще го направят, ако данъкът се окаже успешен. Така че за Европа ще бъде изключително важно да води преговори с други държави в международен порядък, така, щото и те да въведат подобен данък. Финансовият отрасъл е много изобретателен. Не винаги знаем дали новостите са в интерес на всички ни, но така или иначе новости непрекъснато има. Именно за това е важно да има постоянна комисия, която да следи а, как а, се прилага този данък. И точно това, мисля, че каза Жан Пол. А, това а, ще бъде данък, който трябва да бъде следен, да се види по какъв начин този данък ще се наложи, а не в последствие да се оплакваме, че се избягва плащането му, което подкопава принципа. В е, Европа обаче, е, ако, този, ако това се позволи, същата практика ще се появи някъде другаде, е, въпреки че ще бъдат едни и същи лицата, които ще я извършат. Трябва да бъдем, разбира се, ангажирани с въвеждането на данъка, но много строго да преследваме всякакви опити за избягване и неплащане на данъка. Все още не знаем как ще реагират пазарите. И именно за това е важно. Предложението, което в момента се договаря при тази и сложна сложна процедура за подобряване на сътрудничеството, си остава една отворена, открита система. Открита, защото в мига, в който тя се въведе, ще стане обект на всякакви нови е, финансови изобретения. Те е, няма как да не се появят. И за това е, е много важно да помислим и е, за изключенията. За съжаление, те постоянно се обсъждат в е, парламента, като пенсионни фондове и така нататък. Те на практика ще избегнат плащането на този данък или ще плащат по-низки ставки. Това означава, че е, ще има изключения, макар и много ограничени, поне в момента, така както комисията ги предвижда. Тоест, трябва да бъдем изключително внимателни. Всичко възможно, всичко, което е по силите ни, трябва да се направи от държавите, е, които участват в тази инициатива, за да се предотврати всякакъв вид избягване и наплащане на този данък и финансова изобретателност. Благодаря, господин Гигъл. Има ли други желаящи за изказване? Ако не, ще дадем думата на господин Бергман. Okay, thank you, chairman, and thank you, Mrs. Комисията. Благодаря, господин председател. Благодаря за представянето на доклада. Комисията го приветства, защото, а, както Знаете и в а, изложението се каза, че по досието по данък за финансовите сделки се подкрепя виждането на комисията. Ние Разбира се, също имаме желание да се направи всичко, за да се избегнат възможности за избягване и наплащане. Смятаме, че трябва да преследваме хармонизацията максимално и според комисията трябва да помислим какво още е необходимо в правната формулировка на текста, за да постигнем тези цели. Ако става дума за максимална хармони... хармонизация, знаете, че комисията винаги избягва подхода, а, чрез който чрез непреки данъци се постига максимална хармонизация. В непреките или косвените данъци ние винаги предлагаме минимални ставки и Държавите членки имат възможност, разбира се, да въведат и по-високи такива. Когато обаче става дума за изключително мобилни а, субекти, като дериватите, например, те се прехвърлят лесно в, от една държава в друга и по този начин се прехвърлят в съседни, в други страни. А що се отнася до предложенията за борба с неплащането и избягването на данъка, трябва да мислим за една комбинация от здрави принципи против а, избягването на плащането на този данък и сътрудничество в международното законодателство. Според нас в проблема, в доклада, извинете, ще има някои трудности, защото това, което се предлага тук в парламента, е, може би, прекалено а, слабо за да се повлияе на дериватите, на извънборсовите деривати. А, има екстри, екстратериториален а, характер често пъти в този проблем. Комисията го а, разпознава. А, когато става дума за такива а, сделки, а, често пъти тези сделки са и извън териториални. Така че опасяваме се, че в доклада няма достатъчно обвързаност между самите сделки и територията, на която се извършват те. Що се отнася до събираемостта, комисията поддържа виждането, че е необходима много голяма хармонизация. Също и по отношение а, на ефективното а, прилагане на разходите. Отново става дума за силно мобилни обекти и затова в държавите членки разпоредбите трябва да бъдат подобни. въпросът е дали това, което се предлага тук, ще бъде подкрепено и от държавите членки, дали наистина ще има един такъв ясно координиран подход. Комисията обаче съвсем ясно трябва да каже, че ние подкрепим един по-координиран подход. Това ще бъде важно и от гледна точка на ефективността на разходите, но и от възможността държавите членки да се обърнат към трети страни, където се извършва такава търговия. Ще бъде по-добре, ако държавите членки го правят като група и така могат да използват своята инфраструктура. И така стигам до последната си точка. Молбата а, за някои искали учения, дерогации, специално третиране на определени категории. А, ясно трябва да кажем, че колкото повече изключения а, има, а, толкова по-трудно ще бъде а, този данък да бъде наложен по един разходоефективен начин. Освен това, у нези, които искат учения, трябва да си дадат сметка, че има и така наречения кумулативен ефект на привилегиите. Пенсионните фондове, например, трябва да са наясно, че а, примерно инвестицията в пенсионни вноски вече сама по себе си води до някаква преференция преференция, която ще се, е, ще се окаже, може би, прекалена. Затова винаги трябва да си задаваме въпроса дали да облагаме или да не облагаме. Но и как данъкът да не се отразява отрицателно върху пазарите. Е, тук става дума за управление на общ действената задлъжнялост и а, затова не става въпрос дали да се облагат с данъци вторичните пазари или не. Въпросът е по-скоро как облагането а, с данъци а, да се направи така, защото да се постигне а, ликвидност на тези вторични пазари, нещо, което е в интерес на цялото общество. И сега наказаното от господин Гилор трябва да докажем, предимствата на този данък. А предимствата ще се докажат тогава, когато той започне да действа. И затова най-важното е добре да разработим принципите до последните подробности. 11-те държави са групата на унези, които ще положат началото. Но в традициите на европейската интеграция трябва да кажем, че през 50-те години започваме а, по същия начин. Започваме а, с а, няколко държави, които обединяват своите пазари на въглища и стомана, но ето сега вече имаме 27 държави членки. И така, след като първите 11 държави членки докажат предимствата от въвеждането на този данък, и липсата на недостатъци, останалите членки на Европейския съюз, а защо не и извън Европейския съюз, вероятно също ще се включат в този данък. Благодаря. Благодаря. И накрая давам думата на докладчика госпожа Подимата. Много благодаря. Започвам от края. От казаното на, от господин Бъргман от комисията и разбира се от някои от преждеговорившите и докладчиците в сянка. Разбира се, няма съмнение, че сред нашите стратегически цели, чрез това засилено сътрудничество за прилагането на ДФС е една от стратегическите ни цели, значи е че искаме да докажем, че това е изпълнимо и ефикасно. И в крайна сметка това ще се превърне и в стимул за останалите да се присъединят. Това в крайна сметка ще вдъхне нов живот на нашата обща работа и на нашата позабравена цел за общ данък. Сред измененията тази, този данък за финансовите сделки е ясно записано, че ефектът ще бъде желан, близък до желания, когато бъде приложен повсеместно. И ако Европейският съюз иска в още по-голяма степен да подчертае ангажимента си към една такава крайна цел за повсеместно и глобално данъчно хармонизиране, то това е пътя. Виждам, че има консенсус, широк такъв, сред докладчиците за сянка и надявам се, че това ще бъде последвано и в политическите групи, където консенсуса ще бъде също толкова широк. Сега по въпроса за вливането на този данък в европейския бюджет. е идея, която може да бъде изпълнена, въпреки че този приход е всъщност не собствен приходоисточник, но би могъл както предлагат някои, да бъде използван като заместител на част от националните вноски. Това е мнението на едни, но други, както вече казвам, предлагат то да бъде приходът от това данъчно постъпление да бъде използван от европейският бюджет. И надявам се, че големите политически групи ще подкрепят именно тази втората идея. И да кажа нещо отново, казано вече от господин Бъргман, че това има и политическо измерение. И именно това е всъщност основната мисъл на нашата дейност. Не само юридическата изпълнимост на нашите действия, а и политическите послания, които те в крайна сметка и изпращат. И сега някои по-конкретни бележки, които повдигнахте. Моята позиция по, относно евентуалните изключения е отрицателна. Обясних защо застъпвам противната позиция, защото смятам, че колкото повече изключения позволим, толкова ефикасността на това данъчно упражнение ще бъде подкопана. И освен това ще отвори вратичка за е, данъчни измами, за укриване на данъци, за избягване на тяхното плащане. Така че не би трябвало да бъдем догматични. Принципно смятам, че не би трябвало да гледаме благосло, благосклонно на изключенията. И освен това, това не е желанието на 11-те държави членки. Те подкрепиха казаното в първоначалното съобщение на комисията, а именно прилагане на възможно по-широка основа на това даръчно облагане. По въпроса за пенсионното осигуряване, пенсионните фондове, това вече бе обсъдено на предишният етап на нашия дебат. Разбирам, че това е повод за загриженост за някой от вас, за някой от нас, в крайна сметка. Така че позволете отново да кажа, че принципната позиция, която застъпваме всички, е, че пенсионните фондове трябва да следват една по-скоро консервативна инвестиционна стратегия. Сигурна съм, че ще се съгласите с мен, че пенсионните фондове не бива да спекулират. Не бива да са спекулативни финансови инструменти и това е всъщност и нашата цел – целта на, на пенсионното осигуряване е да осигури някому пенсия след години 20-30 на спестявания. По въпроса, който повдигна Рамон и на предишното заседание и днес, нека само да ви кажа, че проучвания на лондонското Сити твърдят, че ефекта ще бъде 11,6%. Това проучване казва, че от тук ще проистекат пет данъчни събития. И това е подкрепено и с примери от комисията. Особено в случаите, когато една финансова институция действа от името и представлява друга финансова институция. В проучването за за ефективността на комисията се смята, че доходите биха възлезли на 6 милиарда и половина евро. И това са много пари за европейският бюджет. Така или иначе обаче, това е на теория, това се съдържа в оценката за въздействие на комисията и може би трябва да продължим с проучванията. По повод на исканията на някои от вас, да се заместят минималните ставки, които се държат в началното предложение на комисията, е, да се заместят от еднородни ставки. Тук си мисля, че има смисъл да се запази минималната предлагана ставка по ред причини. Първо, защото пазарите ще реагират по различен начин, това е неизбежно. И второ, защото не се знае всъщност. Не можем да направим достоверни предвиждания за тези бъдещи реакции. Така че, нека да се придвижваме, да работим по предвидения, като за начало начин. Предвидения за начало начин е минимална ставка, тъй като пазарите са различни. Това ми се вижда най-мъдро, най-разумно за началните етапи от нашето действие. И след това, ако видим, че работната група, която е сформирана за непрекъснат мониторинг и оценка на събитията, то тогава бихме могли на тази група да й дадем допълнителен мандат за допълнителна оценка и проучване на това, какво би се случило, ако бихме дали повече гъвкавост, повече възможност на държавите членки да изменят, да видоизменят, да закръглят нагоре данъчната ставка? Това обаче, според мен, трябва да го ставим за един втори етап когато стигнем, да кажем, до някаква междинна оценка за това как действа директивата за И тогава евентуално да минем към втория етап на хармонизиране на, дана... хар... хармонизиране на давачната станка. И това е от мен. Мисля, че не съм пропуснала нещо съществено. И в заключение, благодарности отново на всички за бележките, за идеите и отново за чудесното съдействие с докладчиците в сянка. Надявам се, че това ще продължи така. Благодаря. Благодаря, госпожо Падемата. 30 април е срокът за внасяне на изменения. На 27 май ще гласуваме и в пленарна зала очакваме да гласуваме през юли. И сега минаваме към следващата точка от дневния ред, а именно измененията по доклада на госпожа Гал Пелц, именно как да опозотворим потенциалът на Европейския съюз за економически растеж. Давам думата на госпожа Гал Дес. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Благодаря за всички предложения за изменения, които са внесени. Има 144 изменения. които засягат различни области, еко, облагането, зеления данък, въпросите за избягването на плащането на данъците, корпоративните данъци и така нататък. Преди великденската вакансия, се срещнахме с докладчиците в Сянка и обсъдихме възможни компромиси. И искам да благодаря на всички, които участваха в тази работа. В сегашните трудни економически и финансови обстоятелства, трябва да се постараем данъчната система, данъчното облагане да се използва за стимулиране на економическият растеж. Именно за това смятам, че стратегията Европа 2020 година трябва да вземе това предвид. Различните мерки в областта на данъчното облагане трябва да бъдат последователни, и последователно да се стремят към постигането на тази цел. Радвам се, че колегите са съгласни, че економическата политика в различните страни е обект на различни изисквания. Не само поради това, към което те се стремят, но и поради различните изходни позиции, от които тръгват. Така че, в различните страни се внасят различни промени в данъчната политика. И затова в моя доклад засягам въпроса за повишаването на данъците, за готовността да се плащат данъци, а също така и на прозрачността на данъчната система. Засягам и програми, европейски програми, като например Фискалис и нейното прилагане. Подчертавам също така, че корпоративното облагане е свързано с проблеми за самостоятелно найтите хора. Техните проблеми не бива да се забравят. Това се отнася и до ДДС. Дали да имаме а, тук единни данъчни ставки или не. Това е въпрос, който си струва да бъде обсъден. В страни, където имаше по-либерално отношение към този данък, виждаме резултати. Когато става дума за данъчното облагане в по-дългосрочен план, данъкоплатецът не трябва да чувства последиците от увеличаването или намаляването на ДДС. Много пъти хората смятат, че става дума за нещо, което няма съществено значение. Смятам, че в дългосрочен план не така трябва да поступим. Това е мое лично мнение по отношение на ДДС. За това в някои случаи не съм съгласна с мненията на колегите. Тази седмица се обсъждахме въпросът с докладчиците в сянка. Колкото до стратегията 2020, необходима ни е данъчна политика и то данъчна политика, която взима предвид проблемите на производителността и заетостта. Данъчната ни политика в никакъв случай не трябва да застрашава заетостта и тук трябва да приемем ролята и позициите на социалните партньори. И друг важен въпрос. Това е проблемът за екологичните данъци. Екоданъците. Друг подобен проблем, който е не по-малко важен, е избягването на плащане на данъци. И тук колегите предлагат определени идеи. Аз ограничавам се ограничавам до планът за действие на Европейската комисия за избягване на двойното данъчно облагане и за данъчните обежища. И тук успяхме да постигнем компромис. Колкото до зелените данъци, Не предлагам е, зелени данъци като такива, а по-скоро данъци, които имат е, зелена компонента, ако мога така да кажа, които по един или друг начин стимулират е, екосъобразни, екологично съобразни решения. Колкото до компромисните предложения – Искам да благодаря на колегите за съвместната работа и очаквам с нетърпение да чуя вашето мнение. Господин Лунсън. Лудвиксън. Благодаря. Най-напред искам да благодаря на докладчика за конструктивната работа. Работата по компромисите бе плодотворна и смятам, че разискванията вървят в правилна посока. Този доклад е важен за нас по няколко причини. Преди всичко, трябва да се покаже, че има връзка, ясно изразена връзка между данъчната политика и растежа. Това трябва да се подчертава. Много, трябва да го повтаряме за да се разбере добре, защото една добре функционираща данъчна система е абсолют, абсолютно необходимо условие за дългосрочен, устойчив растеж, а, към който се стремим. съществуват, съществуват сериозни съмнения относно предложението за координиране на националните данъчни системи. Този въпрос се нуждае от по-нататъчно разясняване. Ако а, а, копираме така, на, една валутната змия, която имахме едно време, е, това значи, че ще се стремим към едно доста голямо уеднаквяване на данъчното облагане с определени горни и долни граници. И, сериозно се съмнявам, силно се съмнявам, че това ще бъде възможно и плодотворно. Съществуват данъчни правила, минимални а, е, ставки. А, е, това е възможно, но не мисля, че би било разумно или желателно да определяме максимални ставки мисля, че можем да подобрим прозрачността и обмена на информация без по-нататъчно уеднаквяване на данъчните системи. Това би било стъпка в правилна посока. Мисля, че трябва да избягваме термина данъчна змия по подобие на а, онази, която имахме в, в, в валутната сфера. Защото а, това може да доведе до погрешни асоциации в съзнанието на мнозина. Има четири пункта, които искам да спомена. Първо, трябва да полагаме повече усилие за борба с данъчните измами и избягването на плащането на данъци. Това ще създаде условия за устойчив дългосрочен растеж. Ще укрепи публичните финанси и ще осигури а, лоялна конкуренция, което ще помогне на Европа да използва по-добре своя потенциал за растеж. Трябва да стимулираме растежа, като премахнем всички данъчни пречки за единния пазар. Директивата за ДДС трябва да помогне за това. Консолидирането на кор, корпоративния данък също може, ако се прилага както трябва, да помогне. По-доброто сътрудничество между националните данъчни власти е, също е важна предпоставка за успеха. Но не трябва да забравяме и социалните аспекти. Не трябва да създаваме данъчни системи, които увеличават разделението в обществото. Мисля, че делението на бедни и богати е не само отрицателно само по себе си, но то влияе е, отрицателно и върху растежа. Това се отнася до данъците върху потреблението. Защото е, данъците върху потреблението най-тежко засягат е, домакинствата с ниски доходи тъй като на тях се пада по-голяма част от данъчното бреме. Не съм сигурен, че би трябвало да бъде така. А така наречените зелени данъци също могат да помогнат, могат да стимулират растежа, но делът на зелените данъци като че ли намалява. Това е проблем, който трябва да бъде решен. Зелените данъци трябва да представляват, да имат по-голям дял в общите данъчни приходи. Ако ще се стремим към устойчив растеж и безпроблемно преминаване към зелена економика. Необходимо е енергийната, директивата за енергетиката да бъде преразгледана и подобрена. Тук трябва да постигнем конструктивни компромиси. Вече работим добре, плодотворно и се надявам, че ще приключим в този дух. А сега давам думата на господин Демоса. Президент. Благодаря, господин председател. Най-напред също искам да благодаря на докладчика. И като чета компромисите, имам усещането, че се спазва духа на първоначалния доклад. Така че Нямам колко, кой знае колко много да кажа на този етап. А, мене също не ми харесва идеята за данъчната змия, казвал съм го и преди. Считам, че онова, което, от което Европа се нуждае, е не хармонизация на данъците. Ако погледнем Съединените щати, за да направим едно сравнение с Европейския съюз, и така да изработим стандарти за добра практика. В Съединените щати също има монетарна политика, но има фискална независимост на отделните щати. щати. Те могат да увеличават, намаляват и дори премахват конкретни данъци. Мисля, че това е един модел за данъчна конкуренция, която прави економиката по-ефективна. Има и много литература в економическите среди, която показва по какъв начин влияе единната монетарна политика върху различни територии, защото економическата структура навсякъде е различна. И фискалната политика е инструмента, с който 50-те щати в Съединените в САЩ могат да увеличават или намаляват ставките и това е разрешено на федерално ниво. В европейския контекст обаче нещата стоят по-различно. В Съединените щати е хармонизиран пазара на труда. В Европейския съюз обаче пазарът на труда е твърде различен в отделните държави. Помислете си каква е разликата между севера и юга. Така че има макроекономическо така че има голямо разнообразие в макроекономически план. Вижте какви са а, нивата на безработицата. А, така че според мене не бива да говорим за хармонизация на данъчното облагане, а по-скоро да помислим за хармонизация на а, аспектите на производителността на труда, които влияят върху а, пазара на труда. Така че това е една стратегия, която е по-различна от някои парламентарни групи или депутати, които по-скоро искат да се постигне фискална хармонизация. Вчера Говорихме с докладчика, с докладчиците в Сянка и с съветниците. Аз получих имейл от господин Имудас. В него се казва, че е важно, че когато се изготвят такива доклади за данъчното облагане, в някои региони и в някои държави а, членки, а, съответните а, институции нямат достатъчно правомощия, свързани с събирането и събираността на данъците. Така че в някои региони в Европа, в държави като Испания и Германия, има различия между отделните региони. В Испания, например, има два региона, в които безработицата е много по-ниска, защото економиката е много по-конкурентно способна. Това са реалностите. А за други региони, аз като а, представител на Каталуния, трябва да кажа, че а, би трябвало да се положат усилия за подобряване на макроекономическите резултати. И за това моето а, предложение за изменение 42 цели именно това и затова бих искал то да бъде отразено в компромиса. В противен случай ще трябва да оттегля името си. В компромисното предложение в параграф 8 бих искал и предложението, което аз съм дал в 70, под номер 77, ДДС да се а, обмис... отново да се обмисли ставката за ДДС върху стоки от първа необходимост. Знаем, че в Испания ДДС-то беше а, повишено и това нанесе а, сериозен удар върху а, много отрасли и затова а, мисля, че този аспект на проблема също трябва да бъде взет предвид в компромисното решение, иначе аз ще отегля името си от него. Освен това, трябва да кажа, че аз имам контакти не само по имейла. Докладчика на Зелените ме помоли да се срещнем, така че очи в очи да обсъдим тези въпроси. Благодаря ви. Благодаря, господин Тремоса. Да, наистина сме обсъждали. Не само системата трябва да е добре замислена и управниците трябва да са добри, за да има желаният ефект. И сега от името на зелените, всъщност никого не виждам. От името на ЕКР, и тук никого не виждам, господин Глюте, от име, Клюте от името на Обединената левица. Благодаря. Съвсем накратко ще се изкажа. Всъщност не съм докладчик в Сянка, но бих искал да взема отношение по данъчното хармонизиране през последните години. Бяхме свидетели на това, че данъчната конкуренция нанася вреди има отрицателни последици. Например, в Федерална република Германия виждаме как различни ландери, различни федерални провинции се възползват или не от новото данъчно разпределение. Някои получават повече, други по-малко от федералният бюджет и това им позволява по-бързо или по-бавно да излизат от кризата. И това е резултат от едно хармонизирано данъчно събиране. Когато се стремим към хармонизация на хармонизирането в, на разходите за труд, то тогава трябва да следваме принципа на кохерентността, за да избегнем съответното изкривяване на конкуренцията на пазара на труда. Европейският съюз е общност на идеи и ценности също така и това няма как да не пострадва в очите, очите на гражданите. Докладчикът в сянка знам, че е съгласен с моята позиция в смисъл такъв, че данъчната конкуренция не винаги ще донесе облаги на работниците, на трудещите се. Затова не бива да губим от поглед и тази перспектива. Благодаря. Благодаря, казва Председателят, ако никой друг не иска да взема отношение, ще дам думата отново на докладчицата госпожа Гал Пелч. Много благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчиците в Сянка. Записах си всичко, водих бележки, надявам се, че ще ми помогнат и следващата седмица ще организирам заседание. Навявам се, че това ще може да се случи на 17 април. Така или иначе, ако не точно на 17, някоя друга дата ще намерим за среща с докладчиците Сянка. Оставам с впечатлението, че вървим в желаната посока и съм сигурна, че ще намерим консенсус. Знам, че материята е трудна, сложна, но от чутото тук вадя извода, че въпроси като данъчната конкуренция, данъчното хармонизиране са тези аспекти, които биха повдигнали най-много разногласия. Спомената бе и данъчната змия. Така че тук малко нещата започват да, да ми напомнят на времената преди въвеждането на еврото. Едно разумно, едно интелигентно координиране всъщност е създаването на система, която да може да следи и коригира в ход последиците от това увеличено данъчно бреме върху държавите членки. Държавите членки, знаем всички, имат различни данъчни политики. Така че хармонизирането няма как да няма последствия. Това, разбира се, ще бъде е, застъпено в е, измененията по точка 5. Аз не съм за данъчно хармонизиране. Не смятам, че сега в условията на криза, криза, която изчерпва почти всичката наша енергия, няма защо да губим време за данъчна хармонизация. Не е моментът сега. Системата обаче, която, система, която би ни помогнала да контролираме последствията от нашите данъчни нововъведения, това е изключително положително решение и смятам, че трябва да бъде въведено. Има такива идеи в компромисните изменения. Компромисните изменения, разбира се, са резултат от дебати, от обсъждания. Обмислени са, с други думи. Разбира се, че ще стигнем до някаква система. Дали ще я наречем данъчна змия или по друг начин, това вече е друг въпрос. Това, което ни е нужно обаче, пак повтаряме е система, прозрачна, колкото се може по-прозрачна, която да ни показва как вървят последиците от нашите, от покаченото в крайна сметка данъчно бреме. Разбрах и тежненията, които бяха изразени тук за това, че може да се създаде неравновесие, неравенство между държавите членки. Разбира се, че не можем да се стремим към 100% заличаване на тези разлики чрез данъчна политика. Не знам дали изобщо данъчната политика е най-подходящият инструмент за борба срещу неравенството. Не смятам, че, политическата, че данъчната политика следва да преследва тази цел. мисля, че един от изказалите се, господин Тремоса, ако не бъркам, подчерта, че има региони, които имат данъчни правомощия. В Европейският съюз обаче има данъчно разнообразие, ако мога така да се изразя. Има различни административни разпоредни, различни управленски подходи. По въпроса за данъчните измами и за укриването на данъци, това определено е компонента, която аз подчертавам, тъй като е от първостепенно значение за мен. И тук в тази специфична сфера има вече предложени изменения. Получих и други предложения в писмен вид, така че ще ги обсъдим на следващото заседание. Благодаря. Напомням ви, че ще гласуваме на 21 април в комисия, в пленарна зала. Вероятно ще гласуваме по време на майската пленарна сесия и сега минаваме към следващата точка от нашия дневен ред, а това е девета точка от дневния ред – изменение на регламент 659-1999 за установяване подробни правила за прилагане на член 93 от договора за Европейския съюз. А също така и изменение на регламент 994 от 1998 година по прилагане на членове 92 и 93 от договора на Европейската общност към някои категории хоризонтална държавна помощ и на регламент 1370 от 2007 относно обществени услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт. Започваме с господин Дорфман, който е докладчик по вторият от тези два доклада. Благодаря, господин председател. Става дума за регламента за блоковите изключения. Това е регламент, който дава право на комисията да изключва някои групи продукти или цели отрасли от правилата за държавната помощ. В, на 8 май комисията публикува съобщение, в което се заявява, че би било добре този регламент да се разшири, като обхване и нови а, обекти, които могат а, да бъдат а, изключвани, а, без да бъде необходимо да се нотифицира комисията. Новите блокове, които предлага комисията, са следните. Държавна помощ в областта на културата и защита на културното наследство – преодоляване на последиците от природни бедствия, отрасълът рибарство. Тоест, предлага се в тези области придадени обстоятелства да се допуска държавна помощ. Това се отнася и за иновациите, горското стопанство, хранителната промишленост, биоразнообразието, аматьорският спорт, обществения транспорт, особено за отдалечените райони и островите. Транспорта и широколентовият интернет и следващото, следващото поколение а, мрежи с а, голям капацитет. Нямаме решение по този въпрос, само предлагаме становище на съвета, а съветът ще вземе решението за нова, евентуална нова директива. В моя докладчик, моя доклад предлагам редица изменения. Тяхната цел е да се определят по-ясно тези блокове. Когато става дума за помощ при инвестиции, добре, изключенията са да се допускат само ако те отговарят на стратегията Европа 2020 година. В областта на културата и културното наследство, смятам, че изключението е разумно. Но когато говорим за спортните асоциации, едно е спортната инфраструктура, друго са спортните сдружения. А, наред с това, трябва да се каже, че по отношение на широколентовите комуникации, трябва да се помисли за необходимостта от инфраструктура. Важно е също така да се изготви нова директива за обществените поръчки. Обществените поръчки трябва да бъдат прозрачни и да действат ефективно във всички страни. Необходимо е да гарантираме честно и прозрачно условия за честна и прозрачна конкуренция. Защото тук има известен демо, дефицит в демократичната процедура, тъй като парламентът няма право да взима решение, имаме право само да приемем становище и да го дадем на съвета, който да вземе решение. Мисля, че когато става дума за държавната помощ за транспорта, тя също може да бъде включена, особено в случаите на транспорта в отдалечените райони. Тъй като не участваме в взимането на решение, най-малкото трябва да настояваме комисията да изготвя всеки две години доклад за това как се прилагат правилата за тези изключения. И още нещо, което е важно. Комисията предлага девети член на първоначалният регламент да бъде заличен. Девети член определя изключенията в местният обществен транспорт. И тук има един въпрос, който се отнася до демократичността на този подход. Когато става дума за 1370, там имаме право за съвместно взимане на решение. Така че ако, обаче ако заличим девети член, ще загубим една област, в която имаме право да, да, съвместно, да вземем решенията съвместно. И затова не, не съм сигурен, че заличаването на този член е, е наистина разумно. Разговарях с колеги от е, Комисията по проблемите на транспорта, които, разбира се, са първите, които е, имат право на мнение по всички въпроси, отнасящи се до транспорта. И те не искат е, да се правят изменения в 1370 от 2007 защото трябва да запазим правото си за съвместно взимане на решения, когато това е необходимо. Транспортна комисия ще обсъжда този въпрос и в крайна сметка те ще решат дали трябва или не да се заличи а, член 9. Това е основното, което имам да кажа. Благодаря, господин Дорфман. сега от името на групата социалистите, господин Гутас. Благодаря, господин председател. Позволете най-напред да поздравя докладчика и а, неговите и неговия екип. Наистина с удоволствие ще работим и в бъдеще заедно. Да, господин Дорфман, вие съвсем ясно обяснихте своите а, съображения за липсата на за, демокра... за, демо... извинете, за дефицита на демокрация по член 130. А, това опира в крайна сметка и до изискванията и правата ни за провеждане на консултации. Въпросът е и дали член 9 също може да бъде премахнат в процеса на консултациите. Ние можем да уточним тези неща с вас и вашите докладчици в сянка, за да видим дали може а, да го направим. А, по отношение на а, предложението на комисията, нека да кажа, че то е добро. А, трябва да се модернизират процедурите, свързани с държавната помощ трябва по-добре да се по-ефективно да се управляват процесите на спазване от страна на комисията. Това е важен елемент от предложението на комисията и заслужава подкрепа. Измененията на регламента подчертават и необходимостта от сътрудничество. Европейската комисия, освен това, трябва да има и възможност да получава цялата необходима информация направо от участниците на пазара. Стига, разбира се, държавите членки да не са предоставили достатъчно надежна информация. Според мен така се постига по-добра прозрачност. В доклада се на един от докладчиците в Сянка се посочват някои случаи, в които се предоставя помощ в случай на, национал, на природни бедствия, на необходимост от подкрепа в националната инфраструктура в случаите, в които развитието и иновациите трябва да отговарят на инициативите в Европа 2020. Искам обаче да предложа да не бъдем прекалено рестриктивни. Нека да оставим вратата отворена и за други инициативи, които се вписват в Европа 2020. И така искам да предложа на докладчика да помисли как да се ускори процесът маничко. Мисля, че е по-добре да се гласува преди заседанието на съвета на 29 май. Така и процедурата по консултирането, според мене, ще спечели. Така че още веднъж благодаря и се надявам, че ще работим добре заедно. И така давам думата на госпожа Питикенен, която работи по първият от двата документа. Извинявайте, че обърнах поредността. Благодаря. Зная, че започнах 15 минути по-рано от предвиденото по програмата, може би дори и повече от 15 минути. Аз се забавих, тъй като трябваше да докладвам в друга комисия, където също съм докладчик в Сянка. Та или иначе успях да пристигна на време и за обсъждането тук. Както знаем, регламентът, по който работим в момента, е разработен възоснова на членове 107, и 108 от договора за Европейската общност. Това са определения за сферите, които трябва да бъдат хармонизирани, така щото да не се пречи на конкуренцията в на пазара. И комисията може да осигури спазването на регламента от страна на държавите членки. Както добре знаем, тези процедурни регламенти не са променяни значително от момента на приемането си. Те може би звучат прекалено специализирано, прекалено технически, но именно а, подробностите могат да повлияят на положението в а, сферата на държавната помощ. Затова и текстовете изискват актуализация. Както знаем, цялостната реформа цели да мобилизира публично финансиране в подкрепа на целите на Европа 2020. Иновации, социално включване и така нататък. Това е едната цел – Другата обаче е да имаме предвид и ограниченията в публичното финансиране, така че ние трябва да помогнем на консолидацията на бюджета и да не пилеем малкото средства, с които разполагаме. Важно е да се постигне и ефективен контрол върху държавната помощ. Проблемът до сега е, че процедурите и тълкуванията са твърде различни в различни държави членки. На, в някои държави а, вниманието е насочено и от комисията, и от държавите членки върху маловажни случаи, случаи, които нямат кой знае колко голямо значение. От друга страна, трябва да имаме и а, ефективни инструменти, които наистина да хващат големите риби големите риби, които наистина могат да прилагат практики, които да влияят на пазара, които да водят до изкривявания на пазара. Така че, нека да кажем, това са много навременни мерки, които обсъждаме в момента. И така, конкретните мерки са а, в две посоки. От една страна а, трябва да а, в отсъствието на механизъм за обработка на жалбите, трябва да решим какво да правим с тях. Именно това е едната ни цел. Въпроси, свързани с държавната помощ, често пъти са обект на оплаквания, отправени към комисията. Но много често те са свързани с дребни проблеми, проблеми, които не са много съществени. Примерно, конкуренцията не е доволна от нещо, което други фирми са правили. Така че не сме имали време и възможност да насочим ресурсите си там, където нещата наистина са важни. И затова тук има предложение за по-добра процедура за обсъждане на жалбите. Така комисията ще има повече възможност да се занимава и ресурси, разбира се, да се занимава с значимите случаи. Предлага се тези жалби в бъдеще да бъдат предоставяни с определено количество задължителна информация. Така ще се докаже, че когато се подава жалба, тя наистина е от заинтересовани страни, а не по някакви други причини и трябва да се е, очертае е, предполагаемото е, погрешно прилагане, погрешно използване на държавна помощ. Бихме могли да разработим още по-добре една бърза писта за жалби. Комисията няма да е задължена да излезе с решение в случаите, в които информацията не е предоставена по в необходимия формат или по, в необходимия обхват. Тоест, тогава, когато е ясно, че а, няма а, кой знае какви основания и а, всъщност няма защо комисията да се произнася. Освен това, по отношение на жалбите, трябва да е сигурно, че правилата се прилагат последователно на национално ниво. Комисията би трябвало да има повече наброй и по-качествени практически инструменти за това. Комисията може да да предостави информация направо в съда, тогава, когато става дума за прилагане на инструментариума, свързан с държавната помощ. А, така че комисията трябва да има право, и тук се въвежда такова, да предоставя информация направо на националните съдилища в случаите, в които а, вижда нарушение на прилагане на принципа за държавната помощ. Друг принцип, който ще даде възможност е, ефикасно и ефективно да се получава информация от пазара, както вие споменахте, е и новият елемент, който се предлага тук. Това са инструментите за набиране на информация от пазара. Комисията ще може да получава информация от източници различни от институциите на държавите членки така ние ще можем много по-бързо, много по-резултатно да хванем едрите риби. Там, където е ясно, че има нарушение, но в случаите, в които държавите членки проявяват на е, да се справят с проблема или просто бавят нещата. Така ще можем по-експедитивно, по-точно и по-добре да провеждаме своите разследвания. И аз самата подкрепям въвеждането на санкции. Санкции трябва да бъдат въведени тогава, когато се предоставя неточна информация. Така, има и някои други въпроси, които в известен смисъл са свързани с държавната помощ, помощ но може би не директно. А именно, как държавите членки тълкуват правилата. До някъде различните тълкования а, се дължат на това, че в държавите членки не винаги се правят проверки на пазара. Те вече те най-вече се отнасят до третия сектор и там не е ясно дали става дума точно за конкретен пазар и дали там са приложими изискванията, регламентите, свързани с държавната помощ. Да речем, неправителствени организации, хора с увреждания или разни други фундации, които се занимават с благотворителни каузи. Това е допълнителен, допълнителна административна тежест – това може да доведе, освен това, и до оплаквания, които не би трябвало да се подават. А, особено в случаите, в които става дума за социални проблеми, можем да ограничим използването на публични средства в действия, които иначе се предоставят от третия сектор в подкрепа на гражданите. Затова предлагаме комисията да поиска от държавите членки разяснение на ситуацията. Да се разясни как се прилагат принципите за проверка на пазара от държавите членки. За големите риби трябва да бъде много по-стрикни, а по другите въпроси, ако искаме да окажем повече подкрепа на третия сектор, на гражданското общество, в такива по-незначителни случаи можем да дадем възможност прилагането на правилата за държавна помощ да не бъде толкова стрикно. Това имах предвид. Благодаря ви, че ме изслушахте и с удоволствие ще изслушам и вашите бележки, които определено помагат да вървим напред в работата. Благодаря на госпожа Пиети Кайнен. Господин Готъс е също докладчик, искате ли да добавите нещо? Благодаря, да. И така давам думата на госпожа Синбел. Госпожа Инвелт, благодаря. Шаран Бол също е докладчик в сянка по доклада на Сирпа Пиети Кайнен, така че аз ще прочета нейното изявление тъй в нейно отсъствие. Така ли че обаче аз също искам да взема отношение като докладчик в сянка. Благодаря за доклада, той е ясен и стегнат. В общи линии трябва да кажа, казала съм го и преди, аз съм по-скоро иномислеща по непрекъснато увеличаващите се изключения от регламента и изглежда, че винаги има основателна причина. Това е чудесно, но смятам, че трябва по повече да се замисляме, когато даваме одобрение за използване на държавна помощ. Тя може да бъде оправдана, може и да не бъде оправдана. И критериите, по които ще предоставяме изключения, трябва да бъдат изяснени преди да започнем всъщност работа по тази директива. Ясно е, че се опитваме да хванем в мрежата големите е, риби, но това не бива да ни служи за извинение, за да не наглеждаме и дребните риби. Дребни риби има и много. Не смятам, че те трябва да бъдат, е, че на тях трябва да им се прощава. Затова приветствам предложението на господин Дорфман за разписване на ясни критерии за това кога се позволяват изключения и кога не. Това е чудесно, защото предоставя прозрачност. Аз съм за изменения 8 и 9 за правилата за държавни поръчки, за това да има равнопоставеност и равни изходни условия за всички участници. Разбира се, държавната помощ като такава трябва да бъде изключението и трябва да бъде временното разрешение, а не правилото в съвсем така тихомълко ми подсурдинка, тя започва да се превръща в регулярно прилаган инструмент. Не съм съвсем съгласна с изменение 6. Там пише, че трябва да има допълнително уведомяване в случаите, че държавната помощ е комбинирана с европейско финансиране. Имам съмнения и по въпроса за контрола тук, европейският контрол – затова нека малко да поработим по този въпрос, преди да предлагаме още неща. Съгласна съм и с бележката на госпожа Пиети Кайнен за демократичния дефицит тук. Не е, лесно, не е трудно всъщност да се съгласим, защото това е очевидно. И сега Шарън Боус, Тя е в Дъблин днес, така че се извинява, че не може да бъде тук, но има участие в неформалният екофим. Тя казва, целта на този регламент за въпрос, по доклада на госпожа Пети Кайнен е да подобри законодателството от 1999 година относно жалбите. Жалбите наистина са основателни и един по-добър процес би допринесъл за тяхното по-бързо и прозрачно разрешаване. За това е очевидно, че се нуждае сегашната система от подобрение. Нужна ни е повече информация относно това как се използват държавните помощи. Аз съм за по-голямата част от доклада. Идеята за пазарна проверка, ако може така да се каже, във втори член е интересна определено, но има неща, които ме притесняват, а именно въздействието върху и вътрешния пазар това трябва последното да бъде дообсъдено на заседание на докладчиците в Сянка. По член 8 аз съм за работа с европейските депутати и може би, освен това, трябва да се изиска от комисията междинен отчет пред европейските парламентаристи. Не само се нуждаем от информация относно работата по жалбите от страна на комисията, а това трябва да бъде публикувано и на сайта на комисията. Освен това, по въпроса за ролята на парламента, обикновенно воюваме и тази война не е от вчера, тъй като позицията за съвместно процедурата за съвместно взимане на решение не е водещата процедура в този, в този аспект. До кога ще се процедира по този начин и до кога комисията ще си позволява така да изтиква парламента. Ние като Европейски парламент следователно трябва да се борим за това. За това аз съм за измененията от 4 до 10, предложени от Дорфман. И оставам на ваше разположение за допълнителна работа сред докладчиците в Сянка. Благодаря, госпожо Индвелт, каза председателят. Uh, от името на зелените давам думата на господин Бесет, който е докладчик в Сянка. Благодаря, господин председател. Няколко бързи забележки. Общо взето, ние сме на мнение, както и госпожа докладчика, госпожа Питикайнен, че предлаганият от комисията регламент е в правилно, правилно насочен, той ще даде възможност за усъвършенстване на инструментите, с които разполага комисията и ще намали административните, административното бреме на върху страните членки, което тегне. Подкрепяме особено предвидените инструменти за информация за пазарното състояние по економически сектори. Нещо, което се надяваме ще бъде прилагано а, по един динамичен начин. Това се отнася особено за банковия сектор, а, а, който от началото на кризата е в едно безпредседентно състояние. Благодарим на докладчика за нейният е, от доклад, който ние подкрепяме безрезервно. Особено подкрепяме 8, 14 и 15 изменение, които разширяват е, възможността за е, провеждане на разследвания в отделни сектори. По-конкретно сега за докладът Дорфман, който ние също безрезервно подкрепяме. Ние сме за обединяването на инициативите в рамките на стратегия 2020 като референтна рамка за оценка на основателността на държавната помощ, особено когато става дума за подкрепа на иновациите. Също така сме подкрепяме позицията на докладчика по отношение на нотифицирането, по отношение на транспорта. изцяло подкрепяме десето изменение, което цели да коригира демократичния дефицит в правната основа на регламента, по-точно 109 член от договора. И, именно, като имаме предвид всичко това, призоваваме парламента да използва преходната клауза по-специално за член 48.7, като приеме съответен законодателен текст за специалната процедура, без да трябва да пристъпва към преразглеждане, ревизия на договора. И в доклада Дорфман и Петикайнен ясно личи волята да се използва подобна преходна пасарелна клауза а, а, за постигане на този резултат. Благодаря. Благодаря. Господин Бесет, а сега от името на Гуе, господин Акуле, който е докладчик в сянка и за двата доклада. Благодаря, господин председател. Общо след съм съгласен с това, което бе казано до сега, но има един основен въпрос, който трябва да засегна. Не съм съвсем съгласен с това, което а, беше казано по отношение на държавната помощ. Тя по принцип не е позволена и когато се позволява, това трябва да бъде по изключение. Смятам, че тук трябва да има ясно разграничаване между области, в които държавната помощ може да бъде полезна, трябва да бъде разрешена и онези, в които тя по принцип не е разрешена, но трябва да могат да се направят изключения. Това е идеологически въпрос, ако мога така да изразя. Смятам, че можем да подкрепим предложенията в двата доклада. Нещичко да кажа за доклада Дорфман обаче. Господин Дорфман предлага някои допълнителни блокови изключения. Аз се позовавам на опитът в това отношение в Германия. И когато става дума за образованието и квалификацията на кадрите и държавната помощ, която се оказва на този сектор, можем да се попитаме дали е необходимо тук да се прави изключение по отношение на държавната помощ, но може би това е чисто германски въпрос. Трябва да се помисли по въпроса за изключенията в тази област. Аз подкрепям всичко, което се казва в доклада на госпожа Петикайнен по отношение на прозрачността. Мисля, че би било добре комисията да може да се свързва пряко с търговските дружества, защото иначе не разполагаме с достатъчно своевременна информация, особено когато става дума за неправителствени организации. Тоест трябва да проверим дали а, сме постигнали баланс по отношение на контрола също така. Кой ще контролира комисията? Може би парламентът, Европейският парламент може да поеме тази роля, за да не злоупотребява Европейската комисия със своите права. Защото винаги, когато увеличаваме правата, съществува опасност с тях да се злоупотребява. Тоест, тук са ни необходими мерки за проверка и осигуряване на необходимият баланс. Мисля, че можем изцяло да подкрепим това, което се казва в доклада на госпожа Петиканен по отношение на гражданското общество. А, напълно разумно е а, да се обхване този сектор, който до сега е пренебрегван от европейското законодателство. Мисля, че а, ако помогнем за под, неговата по-добра видимост, това ще бъде само от полза. Благодаря, господин Клуте. А сега ще дам отново а, думата на докладчиците. Първо госпожа Питикайнен. А, имате ли да добавите нещо? Благодаря на всички за вашите конструктивни изказвания. Взимам а, си бележка от всичко казано до тук е, и особено от е, забележките на докладчиците в сянка. Ще видим как може те да бъдат включени в доклада. Благодаря, госпожо Питикайнен. И накрая давам думата на господин Дорфман. Да, благодаря ви. Докладчик в сянка направи много конструктивни предложения. Няма много различни становища и това, което чухме от господин Куте, като допълнителни идеи, също ще бъде взето предвид, като говорим какви да бъдат изключенията. Те първо ще обсъдим тези неща. Господин Клуте, няколко думи във връзка с графика. Да. Мисля, че би било добре парламентът да промени сроковете и да се опита по някакъв начин да повлияе на решенията в съвета. Мисля, че това е изпълнимо. Би трябвало да се опитаме да го направим. Благодаря. Благодаря, господин Дорфман. Нека да ви напомня, че Срокът за предоставяне на изменения е 30 април, а обсъждането им е до 27-28 май. Гласуването в комисия ще бъде на 6 юни, а в пленарна зала през юли. С това приключваме дневния ред. Нека да съобща, че следващото заседание на комисията ще се проведе в сряда, 24 април, от 9 до 12.30 и от 15 до 18.30 часа. След това в четвъртък, 25 април, от 9 до 12.30. Благодаря на всички и до следващия път.